Colleghi, vi, vi prego di fare silenzio, siamo troppo numerosi, quindi... Уважаеми колеги, искам да ви помоля да запазите тишина. Толкова сме много тук в залата, че просто няма да се чуят гласовете на докладващите. Вчера получихме последната редакция на дневния ред с някои изменения в сравнение с първоначалния проект от дневен ред. Става въпрос за доклад за съвета на външните министри от 27 до 31 май. На 15 май трябва да се приеме резолюция относно парламентарния контрол върху ОВПП-СЕ. Освен това, имаме доклад на Сариош Жволски за парламентарната асамблея на НАТО. И а, освен това ще разговаряме за Марокко и конституционните промени там. Освен това ще имаме размяна на мнение няма да има размяна на мнения с Набил Алараби, просто защото в Египет имаше изменение на кабинета. Съгласни ли сте с така предложения дневен ред? Сега започваме съобщенията на председателя. Съгласно мандата, даден от председателския съвет господин Брок ще бъде докладчик за, външната, за службата за външните действия, а господин Верховстат ще докладва за това, какво е казала върховната представителка за външната служба. Това е доклад, който трябва да бъде представен тази есен и ще съдържа съответните препоръки. След това минаваме на предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета относно финансовите правила, приложими за годишния бюджет на Съюза. Докладчик е Франциска Катарина Брантнер ще имаме размяна на мнения. Впрочем, срокът за внасяне на предложение е 17, казва председателят, юни 12 часа. Става въпрос за важна реформа, за която ще е, обменим мнение. Сега най-интересното е да чуем докладващата. Заповядайте. Добро утро на всички. Благодаря ви, че всички сте тук в, още в 9 часа за финансовия регламент. Първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка а за съвместната работа по подготовка на становището. Наистина а, беше силно подобрен текста, по мое мнение, и бих искала само да съсредоточа вашето внимание върху няколко точки, защото това са точките, които бяха, е, по които постигнахме съгласие. Така, 12, 11 и 4 са тези, по които сме постигнали пълно съгласие. А, нека да започна с номер 4. А, този текст става въпрос а, за някои райони на света, които а, не винаги а, са в центъра на вниманието на света или медиите. И наистина ние в момента проверяваме и може би дори днес ще можем да разберем а, дали може да бъде направена авторизацията от някой друг ръководител на делегация от друга държава, защото иначе може би няма да можем да върнем обратно делегацията на комисията. Това е препоръката на госпожа Гресле, Вместо да делегираме това обратно на, делег... на комисията. Иначе няма да успеем да проследим а, напълно и съвсем точно в детайл а, къде отиват средствата. Така. След това за 11-то изменение тръстовите фондове, които са Европейската инвестиционна банка, и също така и от членовете на а, делегации. И се надявам, че това ще може да премине в компромисен текст, но това ще видим какво ще стане. Сега по член 55 знаете, че няма как да се очудваме, ако не можем да намерим най-доброто решение. След това 12-то изменение – Става въпрос за пряката а, бюджетна подкрепа. ЕНП изразиха своята загриженост по параграф 3 и мониторинга. Увеличаване на мониторинга на гражданското общество. А те биха предпочели мониторинг или а, на, а, мониторинга да не присъства. Просто да бъде залечена мониторинг като дума. А, мисля, че с едно а, устно предложение това ще разреши проблема с а, иначе доброто приемане на текста на това изменение. И така, извинете, казва ораторката, имам едно предложение на Алде. Един момент. Uh, measures... Uh, Относно мерките за увеличаване на прозрачността, не само кой е бенефициента на средствата, но и какво прави с тези средства, как ги оползотворява. предложението за изменение предлага гласи да не се отнася само за външната дейност. Не знам а, дали за вас ще е приемливо просто а, номер 4 да бъде оттеглено, т.е. извадено от текста. И ако получа от вас сигнал а, за това какво е вашето мнение, ще съм ви благодарна. Иначе, а, това е, което имах да ви кажа и очаквам от вас още помощ. Благодаря. Now the floor is to the shadow rapporteur. Е, Докладчиците в сянка. Госпожа Нейнски. Well, uh, ladies and gentlemen, Дами и господа, нека първо да изразя своето задоволство от работата по проекто предложението по нещо толкова важно, защото прозрачността и гъвкавостта на управлението е нещо изключително важно по отношение на общия бюджет. Две са основните неща, които а, са важни за парламента. Първото е управлението на новосъздадените а, тръстови фондове и второ, а, делегирането а, на някои елементи на комисията. По първото, аз мисля, че а, тръстовите фондове трябва да бъдат управлявани само от комисията, като много отблизо бъдат, бъдат надзиравани от Европейския парламент и, по, и това да бъде отчитано по време на отчитането от страна на комисията по управлението на бюджета. Сега Европейската инвестиционна банка и фонд съответно предизвикват следните идеи – не смятаме, че може да се ределегират на комисията, защото иначе ние ще загубим пълен, абсолютно контрол върху а, разходването на тези делегирани бюджети. Що се отнася до Европейската служба за външна дейност, смятам, че ние трябва да продължим да настояваме върху това, че определени елементи могат да бъдат делегирани и това най-малкото мнението на НП. Благодаря. Благодаря. Има ли изказвания? Очевидно не. В такъв случай да благодарим на колегите Брантнер и Неински и да приключим с тази точка от дневния ред. Сега преминаваме към доклада на господин Шариош Волски, който, беше ръководител на деле... който е ръководител на делегацията за отношения с Парламентарната асамблея на НАТО, но него го няма, така че ще трябва да прекъснем, докато го изчакаме. 10 минути почивка. Ten minutes. We have no other chance anyway.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 тази година от 27 до 30 май във Варна се проведе заседание на Парламентарната асамблея на НАТО. 250 делегати участваха. Делегати от парламентите на съюзниците, и от Европейския парламент. Европейския парламент беше е, представен със собствена делегация в е, Варна. Петима души участваха от наша страна. Е, е господин Тано, Криера Мандуел, е, Мадурел, извинете, господин Волски и още двама колеги. Генералният секретар на НАТО също присъстваше на срещата българския министр на отбраната, българския външен министр. Пете а, актуални въпроси, които се използваха, бяха, бяха арабската пролет, а, противоракетната отбрана на и Афганистан, новата концепция за НАТО и, и а, киберотбраната. Колегата Волски сега има думата. Е, да, благодаря. Ние си разделихме нещата в делегацията в съответствие с комисиите, които работим. В политическата комисия, които която беше една от петте или пет, а, комитети, а беше много а, въпроси, които бяха повдигнати. Ситуацията в Беларус, в Китай и най-новите развития в Пакистан а също така и влиянието на тези събития в Афганистан. В Комитета по отбрана и сигурност основната линия беше набирането на средства а в условията на бюджетни ограничения на държавите членки. Имаше специален доклад за НАТО и Европейския съюз от госпожа Хамелин и новата стратегическа концепция и също така САЩ като оперативен партньор. осигуряване на възможности а, за работа а, в условията на разширено членство също беше в центъра на вниманието. Лисабонския договор и а, проблемите, които срещат държавите членки на Европейския съюз в а, а, практическото прилагане на някои от тези елементи. А също така намаляващата подкрепа към НАТО от страна на обществеността и на държавите членки беше разгледан. Основната нотка беше високо критична спрямо Европейския съюз от страна на докладчика. Това мога обобщаващо да кажа. Пленарното заседание включваше изказвания на генералния секретар на Расмусен, българският министр на отбраната и главнокомандващия силите, действащи в Либия. Единбург, Варшава, Рига и Варна. Това бяха четирите места, където се провеждаха а, пленарните заседания и аз мога само да кажа, че а, това предизвиква песимистични а, разсъждения в мен третирането на взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО по време на миналата асамблея мога да характеризирам само единствено като а, лип, а, липса на уважение към Европейския съюз. А, арабската пролет, операциите срещу Либия – бяха в сферата на вниманието на Комитета по отбрана и сигурност. Промянат, евентуалната възможност за промяна на режима и така нататък. А, отбрана отбраната в рамките на, отбра... на Европейския съюз и на системата за отбрана. България е един от вероятните центрове, където ще бъде разположен радар в тази мрежа за отбрана срещу ядрени оръжия. Това бяха основните елементи по отношение на противоядрената защита. 135 хиляди 000 а, човека участват в конфликта в а, Либия. В същото време, въпреки че а, нашето участие е а, минимално, имам предвид на, на държавите членки и в е, Европейския съюз и в НАТО, е твърде малко. А, има значителен брой жертви. Ето така, по новата а, стратегия, концепцията за нова стратегия, а, се говореше най-вече във връзка с член 5. България изрази своето мнение, че валидността на член 5 трябва да бъде а, отново потвърдена и не само да обхваща балтийските страни. По киберотбраната Киберотбраната от 2007 година е сред най-важните въпроси а, в а, дневния ред на НАТО, а, кът, особено след а, кибератаката срещу Естония. Много неща могат още да бъдат направени, особено по спецификациите взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО не бяха много, а, сред много и, а, важните а, за дейността на асамблеята въпроси. А, например, НАТО и неговата асамблея не обърнаха особено внимание на Европейския съюз, особено поради факта, че участието на ЕСЕ в акциите срещу Либия е твърде ограничено. Имаше необходимост, която ние подчертахме от това да се повиши нивото, равнището на взаимоотношение между Европейския парламент и Парламентарната асамблея на НАТО и беше предложена среща след лятната вакансия през есента. Европейският парламент трябва да стане по-видим, неговата роля трябва да бъде по-лесно осезаема и разбираема. В Букурещ през октомври, надявам се, ще имаме нови и свежи идеи във връзка с това. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на колегата Сариус Волски. Благодаря на докладчика. Има ли желащи да се изкажат? Колегата Брок, заповядайте господин председател, господин колега Волски. А, имам няколко въпроса към а, вашия интерес, интересен доклад. На асамблеята на НАТО дискутира ли се положението на Берлин Плюс, а именно въпроса за сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО по повод на турското вето? защото а, виждаме, че комбинацията между военни а, операции и операции за защита на цивилното население а, не работят много добре, защото турското вето блокира НАТО в а, този вид а, комбинация, този вид сътрудничество. Затова ме интересува дали този въпрос е бил обсъждан на срещата, а, тъй като е важно за нашите войници да можем да премахнем тази а, не добра ситуация. След като Чешката република през последните седмици престана да подкрепя концепцията, след като външния министр на Чехия взе съответната позиция, тъй като Чехия отказа да приема американски системи в, в Чехия. Ме интересува дали този въпрос е бил обсъждан, ме ме какво се, се случва в тази сфера, тъй като Парламентарната асамблея на НАТО е интересно място, където може да се види какво е общото настроение, тъй като там присъстват всички действащи лица. Благодаря на колегата Брак, казва председателя. Други желаящи да се изкажат. Господин Танък. Не желая да вземе думата. Пита председателя. За парламентарната асамблея. <laughs> Sorry, Съжалявам, току-що пристигам, за това малко се забавям с реакцията си. Това беше среща във Варна, както знаете. Беше на... Е, интересно събитие. Страхувам се обаче, че не бях особено щастлив. от подхода на нашите колеги от националните парламенти а, защото като че ли а, се сравняваха участията и доколко работа се върши и а, други такива неща, но това най-вероятно е културно различие, което не се преодолява лесно. Но говорихме по въпроса за а, Либия, риска от при покриване а, на дейността в а, Африка и доста други сфери, които бяха така на, в дневния ред, беше организирана една сесия специално а, по въпросите на сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз, но изобщо не се спомена ролята на Европейския парламент в тази а, сесия. Въпреки това, ние като че ли ще трябва да а, продължим да правим колкото се може повече, за да впечатлим по-добре нашите колеги от националните парламенти. Благодаря. You, Както видяхме във Варна, основният проблем не беше в центъра на вниманието, но може би можем да се възползваме от всички възможности да говорим по проблемите на НАТО. И основният проблем е растящото недоверие сред а, членовете на НАТО от Европа и САЩ. Може би за някои от членовете европейските а, намаляват своето доверие. Не знам дали за всички се отнася. Намаляването на, финанс... на финансовите средства, които се внасят, е едното. И другото е разочарованието на европейските парламент на европейските извинете, а, членове на НАТО а, по отношение разполагането на а, противоядрената а, отбранителна система или щит. Може би ще трябва малко да се поговори за основния проблем, а не а, да казваме, че е било хубаво във Варна. Благодаря. Колега презо. Колегата Лиза, заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Искам да попитам дали в какъвто и да е контекст сте обсъждали Грузия. По два аспекта. Първо, ситуацията на окупация – на грузински територии от руската армия и на второ място в контекста на желанието на Грузия за членство в НАТО. И втория ми въпрос е дали имаше някакви дискусии във връзка с опасната милитаризация на района на Горни Карабах. И третата ми ремарка или по-скоро молба е ако председател Ламерс беше тук в парламента, дали нямаше да е лошо да свържим тази среща с среща с нашата комисия. Благодаря ви. алтра рикеста. Има ли други желаящи да вземат думата? Докладчикът иска ли да добави нещо? Благодаря. Искам да отговоря на Елмал Брок. Макар, че той е заед с Франциска Брантнер, така че а, може би няма никаква нужда от моите отговори вече. А, нищо не беше казано по въпроса за Бер... във връзка с документа от Берлин, Турция и така нататък. Бяха казани неща, обаче нищо ново за нас. Това си е един импас. Ситуацията е такава. Същата бележка, която направих е, и след срещата преди три години в Единбург, на която присъствах. Ние бяхме сложени на същото ниво, на каквото беше а, делегацията на парламента на Иран. Маджит май се казва парламент там. Съжалявам, че не мога да кажа точно името му, казва оратора. А ние се стараехме да бъдем супер активни, но ние отказахме да вземем думата, защото бяхме сложени на това ниво на, а, според протокола. След а, Расмусен, след Либия и така нататък, а, по тези въпроси не можехме да се изкажем. Защо? Защото по протокол първо се дава а, думата на държавите членки, а след това на всеки друг. Нашите колеги от националните парламенти живеят в съвсем друг свят. Едни в националните парламенти работят с Европейския съюз, други работят с НАТО, така че ние дори не сме разбрани добре от нашите колеги от националните парламенти. Ето тук отново се връщам. Изключително важна резолюция на на Брок и така нататък. Не си спомням цялото заглавие. Националните парламенти и Европейския съюз, как да изравним нивото. А слабостта на НАТОвската парламентарна асамблея е по отношение на, отношение, на, на мястото на парламентите. Толкова се доминира от националната гледна точка, че а, общонатовска гледна точка не се усеща, не се вижда. Ето защо на Елмар Брокетири а, а, идеята е много важна. А, има определен потенциал а, в интегрирането на парламентарния елемент по въпросите на отбраната, сигурността в тази парламентарна асамблея на НАТО. Това, което искам да подчертая е, че персонала на НАТО, военните командири в НАТО не, не смятат, че ние сме партньори в диалог, в който можем да вложим нещо, да направим нещо повече и да допринесем за неговото развитие. Както каза Ландсбергис, сферата на речите е друг свят. Не знам а, дали обърнахте внимание на това, той задава въпроса изобщо за ролята на САЩ и намеренията на САЩ. Ето защо е още по-важно да изградим европейския стълб и да покажем, че не сме слаби а, в, в, в способността си да го изградим. Преди 20 години 50% от вноските в НАТО бяха от Европейските, Европейския съюз, а сега само 25%. Ето защо НАТО ни третира, е, е, айде да не кажа някоя обидна дума, но така като доста лековато подхожда към нас. Че членовете на Европейския съюз не желаят да участват в действията на НАТО и че се опитват да прехвърлят всичко на САЩ. Мисля, че това е много сериозно. Контекста между двете липсва. Може би и ние имаме вина. Защото наистина в либийската операция а, нещата се проявиха по-ясно, въпреки свиването на бюджета и така нататък. И това, което ние можем да направим като парламент е да работим чрез националните парламенти, за да стане а, парламентарната асамблея на НАТО по паневропейска, по-общоевропейска, отколкото национална. Трябва обаче а, да ви разочаровам. А, а, във връзка с Грузия. Ако си спомняте, през август, след а, инвазията, ние а, имахме изваредно заседание. В нашата комисия беше а, форм, прият документ, а, изразяващ нашето становище, но а, сега вече за Грузия мога да кажа, че а, не, вече не стои в дневния ред на важно място. Грузия наистина не е тема. И моето послание, послание което се опитах да предам е, че трябва да има повече ам, усилия по отношение на а, преодоляване на провала в взаимното допълване между Европейския съюз и НАТО в Афганистан. Например, Либия е следващия ни шанс да покажем, че можем да си сътрудничим и че може да има взаимосвързани и даващи добри резултати действия. Европейския съюз се оказва, че е неспособен по, да допринесе особено много по отношение на сигурността. Така изглеждаше. А, доста различни бяха като тон, като а, насока изказванията. Отново ще се върна към до, материала, подготвен от Брок и а, колеги за повишаване на разбирателството, а, изграждане на, на едно общо, формулиране на едно общо послание, а, което да бъде по-очевидно и да се а, разбере от другите. Добре, 20 до 40 а, хиляди а, военнослужащи е нашия дял. Ами ние имаме 2 милиона а, войника. Ами ние сме абсолютно а, беззащитни в случай на криза. Съжалявам, че рано сутринта ви занимавам с това, но НАТО, нашата комисия и много други трябва отново да преразгледаме и то много фундаментално а, Имаме имаме си а, политика, служби в, е, и в Европейската служба за външна дейност, един от заместниците и така нататък. Имаме си структури и хора във връзка с общата политика на отбрана, но очевидно не можем да покажем, че можем много да, довед... да допринесем, а, било то за стабилността на отбраната или пък на еврото. А, благодаря, господин председател. Събрах си мислите и исках да повдигна един въпрос в тази връзка. Напълно съм съгласен с, с оратора във връзка с взаимната допълняемост. Но на, по време на дебата в, за Афганистан, Европол и Европейския съюз бяха а, критикувани най-вече от един естонски а, член на парламента. За съжаление, господин Паско не е с нас, но а, той ни докладва а, за това, че а, има някои много критично настроени членове на а, групата на социалистите и демократите, по отношение ролята и възможността а, да бъде а, направено нещо от страна на Европейския парламент и членовете на, Евро... на, на този парламент. <clears throat> а националните а, парламентаристи, начало с британците, за мое най-голямо съжаление, а, наистина критикуваха доста а, остро нашата роля и това, което успяваме да предоставим. Аз имах неформален разговор с председателя на Комисията по външна политика на Британския парламент – и там об, с него обсъждахме някои а, неща, които биха помогнали а, за преодоляване на конфликта, а, който съществува, но се надявам да успеем да го направим и господин Паско много добре защити ролята на а, членовете на Европейския парламент. Да, благодаря, казва господин председателя. Ако няма други желаящи да се изкажат, да преминем към следващата точка, а именно а, проекто резолюция по общата вътрешна политика, външна политика и политика на сигурност и европейската политика на сигурност и отбрана. На последното заседание решихме, ако си спомняте, да подготвим резолюция, в която да дадем израз на позицията си относно сътрудничеството с националните парламенти. Става въпрос за наблюдение, мониторинг върху ОВППС и ЕПСО. Получихме мандат да направим това от нашия председател. Протокол номер едно на Лисабонския договор е базата. Там се урежда сътрудничеството с националните парламенти. Там се и казва, че има възможност да се провеждат съвместни заседания с колегите от националните парламенти по въпроси на ОВППС и ЕПСО. Нашата позиция винаги е била, че всяко официално междупарламентарно сътрудничество в тази област трябва да се съгласува с нас, нещо, което се предвижда и в член 9 на Лисабонския договор като в договора се отрежда и ясна роля в рамките на контрола и мониторинга на такава политика. трябва да се уважава институционалната роля на парламента, проистичаща от Лисабонския договор. Колегите Брок, Балтиери и Дав подготвиха а, проект, който съществува само на английски език. Той се базира и на доклада на господата Багатини и Гуатьери. Нашият председател Албертини ще предложи на председателя да включи резолюцията в дневния ред на пленарната зала. Сега колегата Брок, заповядайте. Благодаря, господин председател. Имам само някои допълнителни бележки във връзка с това, което казахте. Вие няма да повтаря. Трябва да се да имаме предвид, че по този въпрос има доста остър спор в Европейския парламент от части, но а, в националните парламенти, както ще каже и както може да се види в рамките на Козак, има голям спор. Между парламентарното събрание се урежда в член 9 както и в, се казва в нашата резолюция, точка четвърта, първо тире. За нас е важно общите усилия на сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, като винаги трябва да се предвижда определен санитарен минимум за участие на Европейския парламент, а не да сме една от 28-те делегации. Тъй, че има сътрудничество на базата на разделени правомощия, то трябва да има сътрудничество между секретариатите. Не можем непрекъснато да се съобразяваме с Козак. Просто договорът от Лисабон пред вижда включително и да оценяваме декларацията за достоверност и точност от върховния представител – а когато става дума за военната област, е, националните парламенти определят бюджетите, разбира се, Така че важното е всеки отделен национален парламент трябва в пълен размер да упражнява правата си, да ги отстоява пред собственото си правителство. Тъй като в момента редица национални парламенти очевидно не доразбират това, което пише в Лисабонския договор, заемат позиции за пленарната зала, които са а, така за нас а, проблемни на последното конференция на председателите на европейските парламенти. това стана ясно. А, всъщност, се нуждаем от ясен мандат за трайно сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. Ето защо ще помоля всички да застанат на позиция в този дух. Като през следващите 6 месеца, надявам се и през следващото ги полугодие, при полското председателство и след него, ще можем да се обърнем към нашите полски приятели и в Сейма, и в Сената, за да ни подкрепят в търсенето на компромис за по-нататъчното сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент. Много е важно да няма недоразумения в това отношение. Ние трябва да имаме ясна позиция. За това моля нашите колеги да имат предвид, че става дума включително и за бъдещето на нашата комисия и каква роля ще играе тя. Защото а, в а, резолюцията, която ви представям, в подробности се обясняват причините. Смятам, че е важно. Мистер Гуалтиери is absent, so... Uh... Господин Галтиери не е тук. Господин Дав. Господин председател, много съм благодарен, че комисията подкрепи позицията на нас тримата – за да можем да потвърдим позицията на Европейския парламент с един уверен, учтив и систематичен начин. Предходната дискусия относно НАТО доказа, че това не е само проблем на Козак. а това като че ли се разпространява по целия спектър на политиките на националните парламенти. На, на нас не ни вярват и не ни ценят особено. Тази позиция от моя страна не е защото ние сме много ценни, а защото ние бихме могли да повишим качеството на общата а, външна политика и политика за сигурност. Европейският парламент може да оказва безценна помощ на съвета при предоставянето на добре формулирана обща политика. Решението предложено от Козак, няма да проработи. Може би ще работи за Козак. Но по този начин се изключват специалистите в сферата на отбраната и сигурността от националните парламенти, а те са важни. Ето защо е важно ние да да покажем, че, е, че не е постигнато споразумение между Европейския парламент и националните парламенти относно важността, значимостта на тези специалисти. Трябва да се подчертае коража на оратора за това, че подчерта а, много големите усилия, които влага Европейския парламент, за да намери най- подходящата форма а, за разширяване и подобряване сътрудничеството. Председателят Бузек очаква от нас подкрепа, защото той е а, на фронтовата линия в момента и полското председателство а, няма да даде а, възможност да бъдат съвсем праволинейни или еднопосочни преговорите при тяхното продължаване по този въпрос. А това е изключително важна процедура по време на пленарно заседание благодаря ви. Следващият оратор, господин Танок. Да, благодаря, господин председател. Малко по-слабо засегнах нещо, което искам сега да подчертая, а именно ролята на националните парламенти, най-вече френския и британският. Те продължават да настояват, че ние сме само още една делегация от същия размер или брой членове, колкото са и членовете на делегациите от националните парламенти. Очевидно, Камерата на общините а, и нейният а, председател не могат а, да не отразат. а, мнението на така по-голямата част на членовете на Камерата на общините по отношение на а, броя на, делегации, на членовете на делегациите. 15 членове а, имаше, но е много възможно да се направят промени в броя, защото от страна на, Великобритания и тогава може би ще се окаже, както каза и председателя на Камерата на общините при нашия разговор, да, вероятно той ще трябва да се лиши от представителите си, на собствената си партия. 7700 са. Не, не, извинявайте, а, поправя се отново оратора. А, 7300 и може а, да изчислим какъв ще е процента. Около а, броя в съответствие с процента. 20 члена а, означава това и може на годишно ниво да се правят а, прогнози а, за евентуалният резултат от а, преговорите и господин Дав а, сигурно ще може да хвърли допълнителна светлина. Но това, което гледах а, като статистика, а, мога да кажа, че при последните срещи с националния парламент аз бях от малцината, колеги, които участваха на тези заседания и е, цели редове бяха празни, но това означава, че не можем да очакваме някакво по-добро отношение. И така, ако бройката на членове на парламента бъде подлагана на годишна проверка и евентуална промяна, може би това ще помогне. А, има, разбира се, и колеги, които са на мнение, че твърде много европейски елемент има. И когато има също така позиции, казващи, че когато има нужда, може на адхок база да се а, направи нещо от националните парламенти. Аз мисля, че и в тази насока бихме могли а, да направим нещо, защото сигурно има колеги, които а, биха били по-щастливи да са в а, националния си парламент, но за това си е тяхна работа, ние трябва да не се влияем толкова. А, господин Волски, благодаря. Поради специалния характер на ОВППС, обща външна политика и политика на сигурност, ние имаме нужда и от двете а, парламентарни нива, както вече беше разисквано при предишната дискусия. Основният въпрос е не колко а, да бъдат, но кои да бъдат членовете на парламента, макар че Чарлз а, концентрира нашето внимание в а, изказването си а, върху бройката. Два свята има в външната политика и политиката на а, сигурността. То от една страна света на членовете на а, НАТО и а, членовете на парламента националния и другия свят е на Европейския парламент. Дали пък не може КОФАК да бъде? Какво е КОФАК? А, конференция на председателите на комисиите по външна политика. Едно от заключенията, които си правя, е, че КОФАК от гледна точка на националните парламенти се опитва да преоткрива колелото. Спомням си българският член на парламента. Кой... Как се казваше а, този ваш а, колега, който искаше да заема мястото на м, Расмусен? Да, паси. Да, да, той се а, той се опитваше да създава нещо, което много добре знаеше, че съществува. Да се правят общи а, мисии, на наблюдения и така нататък, за да се прави а, нещо поради друго нещо, което вече не съществува. Така че важното е не колко, а кои. А, ето за това смятам, че Чан Станок не би трябвало чак толкова да се притеснява за броя, а просто трябва да се съсредоточим върху качеството на тези, които участват. Да са, така да се каже, с по две глави хора, които работят в сферата на външната политика и в Европейския съюз като цяло и в НАТО, а не да подхождат сек... като сектанти нещо друго. Беше трудно да се постигне споразумение по една много тъжна ситуация, защото националните парламенти се опитваха да, да вкарат своите егоистични, корпоративни, националистични позиции и не успяха да схванат изцяло колко важно и наложително е по някакъв начин да съберем европейското и националното парламентарно ниво. Че никой не е над другите, имам предвид Европейския парламент и националните парламенти. Може би Кофак е името, което трябва да ползваме, но не, то не се споменава. Група от хора, с които може да се говори, да се извършат педагогически усилия, а, тази група от хора мисля, според мен, че са КОФАК. Междупарламентарно а, събитие, а, което не само парламентите да обхваща и европейския, националните, но и общо а, съюзно, ниво, а за да могат да се преодолеят някои от негативите. Трябва да има представители, които знаят и умеят да работят по въпросите на постигането на единодушие. Това не е косак, със сигурност, и със сигурност трябва да бъдат ангажирани специалисти, а, които познават както НАТО, така и Европейския съюз, а не да се срещат хора, едни от които знаят само за НАТО, а другите знаят само за Европейския съюз и просто а, някакси не се стиковат нещата. Благодаря ви за вниманието. Altri до колеги Браднер и Хунтис. Колегата Брантнер и после колегата Фунтис. Госпожа Брантнер има думата. Благодаря. Аз искам наистина съвсем накратко да се изкажа и просто да кажа, че подкрепям предложението на господин Брок и господин Гуатиери. Обсъдили сме този въпрос и с депутати от националния ни парламент. Те също подкрепят това предложението. Е, що се отнася до алинея 2, ние смятаме, е, че това е една добра алинея. Колегата Хунтис има думата. η οποία δεν μπορούσε να είναι. Аз а, е, а, замествам госпожа Лусинг, която днес не е на нашето заседание. А, един коментар от моя страна. В тази, в това парламентарно събрание, където става дума за сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент, има нещо, което, на което трябва да обърнем специално внимание. Ние трябва да засилим ролята на националните парламенти защото политиката по сигурността и външната политика е всъщност в прерогативите на националните държави. Някои неща не ми станаха съвсем ясни, що се отнася до ролята на националните парламенти на Европейския парламент. Но има един проблем с Европейския економически семестър, където се третират въпроси на економическата и финансовата политика, там националните парламенти играят много важна роля. По отношение на първия протокол и член 9 и 10 от Лисабонския договор, там се казва, че трябва да се упражнява парламентарен контрол на ОВППС и ЕПСО, нещо, което трябва да се осъществи от националните парламенти. И аз настоявам това да бъде така. Това парламентарно събрание трябва да има а, правата а, да подкрепи или съответно да отхвърли всички решения а, в областта на ОВППС и ЕПСО. Защото това се казва в член 10, така е включено и в резолюцията, а, а именно, че парламентарното събрание има право да взима решение и да а, излъчва свои представители за разговори в областта на ОППС и а, ЕПСО. А, необходим е задължително парламентарен контрол на външната дейност а, на Европейския съюз. Тоест парламентите трябва да а, могат да изготвят становища, доклади и да изискват такива от съвета и комисията. И това парламентарно събрание трябва да има правото да приема резолюции с обвързващ характер. без да ограничава по този начин правата на националните парламенти. Мисля, че не бива да се изказваме по е, отрицателен начин за националните парламенти, дори и в свой кръг. Необходим ни е истински парламентарен контрол и нашата работа не би трябвало да става за сметки в тежест на националните парламенти, обратно в тяхна полза. Казвам го, защото представителството на националните парламенти в парламентарното събрание трябва да бъде автентично, т.е. трябва да бъдат представени всички политически групи, иначе тук са представени само двете най-големи партии и представителството на националните парламенти няма представителен характер по всички теми, които се обсъждат, а понякога се обсъждат много важни теми. Благодаря ви. Bene, non ci sono altri interventi. Добре, няма други желащи да се изкажат господин Волски още веднъж и след това господин Бр... а, Дав и господин Брок. Приме... Първо господин Волски. Yes, I have indicated, I, I, I think that, uh... Да, благодаря. Само да подчертая, че нивото на ораторите на, на, от националните парламенти и Козак а, не е подходящото ниво за разрешаване на тези проблеми. А, не смятам, че а, дискусията по размера или броя не е а, неправилна посока, защото ако има трима членове от Малта, то тогава германската делегация колко членове ще трябва да има? Огромен брой, нали така? Националните парламенти трябва да получат някакво предложение по време на а, полското председателство. Ковденак не друго, а конференция на председателите на комисиите по външни работи, а, о, а, политика за сигурност и на отбраната и на НАТО делегацията. Е, можем формата да го до, да уточним, но да не бъде някакво представително тяло, представителен орган, или както беше създаден ЗЕС на времето, но трябва да е представителство на основните а, тенденции в мисленето и изобщо интерпретацията на Европейския съюз и парламент на тем, по темите. Ако оставим нещата в ръцете на председателите на националните а, парламенти или на КОСАК, няма да бъдем доведени скоро до резултати. Но председателите на външните, на комисията по външните работи, на отбраната и делегацията на НАТО са добре запознати с сериозността и на спешността на тази тема и преодоляването на този проблем а просто трябва да имаме една и съща вълна, на която да работим. А, е, един, и, а, един и същи тип чувствителност, един и същи тип а, а, задълбоченост на знанията и познаване на проблемите. А, Франциска си тръгна. Брантнер, имам предвид, така че и харесва точка номер 2. Еми да, разбирам, обаче това е тривиално. Ключова е всъщност точка 3. Липса на разбирателство сред председателите на национални парламенти. И затова аз казвам, че сме в импас ситуация. Ние а, трябва да се опитаме да убеждаваме на, на, своите или е, на собствената си държава национални парламенти, за да можем да излезем от а, тази а, абсолютно а, безисходна ситуация. Благодаря ви. Господин Даф има думата. Да, благодаря. Мисля, че Яцек Сариус Волски е абсолютно прав. Защото основното послание е в точка 3, че няма а, постигнато споразумение и трябва да бъде постигнато. Защото на последната среща на Козак в Будапеща повечето национални а, парламентаристи присъстваха и си направиха извода, че спорът е най-вече разрешен или в по-голямата си степен разрешен от Козак. И че това, което се случи е в съгласие или с одобрението на Европейския парламент, а това не е вярно. А, мисля, че имаме нужда от време, за да разпръснем неведението, което очевидно съществува сред националните парламенти по отношение ролята на Европейския парламент, а също така и по отношение на характера на общата външна политика, политика на сигурност и на отбрана. Мисля, че имаме нужда да прекалибрираме НАТО, така че Катрин Аштон и господин Ван Ромпой да могат също да докажат а, след известно време, че техните служби работят и носят някакъв продукт за европейския интерес глобално. До сега не сме стигнали до това, за, за да кажем, ето, работят наистина. Мисля си също така, че в каквато и да е нова форма а, за сътрудничество между парламентите, трябва да бъде поне частично представителна. Представителна географски и плурализъм и плурализма на Европейския съюз. Но съм съгласен в същото време с Яцек, че а, специалистите и тяхните експертни знания също са много важни и това го има в националните парламенти. Козак реши а, да предаде за вторични суровини а, Кофак Така че това означава, че си взимат решение без достатъчна степен на консултации с националните парламенти или с Европейския парламент. Така че ще бъде проблем да върне жизнените функции на такъв един орган, но ние бихме могли и би трябвало да направим необходимото, за да им помогнем да го съживат. Една резолюция мисля, че може да помогне. По отношение на казаното от Ча Станек, Мисля, че беше доста абсурдно и малко детско и скъпо да се предлага среща в Европейския парламент на британските парламентаристи, след като има място, други места, където да може да се проведе една многоязична конференция. Ами, доста национални парламенти няма да могат да си позволят такова едно нещо. Британския парламент казва, че би, мог, би могла такава среща да се проведе в Юстус Липсиус, сградата на съвета, но там няма зала с размер какъвто ни е необходим. Така че това е, е едно дребномислие от страна на британците. А що се отнася до броя на представителството, и е, не трябва чак да го превърнем в обсесия, но мисля, че 6 члена е доста смешновата бройка и не можем да я приемем. 20% от 162 е 32.4 члена на Европейския парламент. Това е именно а, точка 4 а, бройки е малко интересно и може би в тази точка 4 можем да включим и британските консерватори и някой член на Обединената левица. Благодаря. Ultimo intervento, il collega Brock, prego. Брок, заповядайте. Благодаря. Виждам, че се радваме на широка подкрепа за нашата позиция. Ние също не искаме да определяме бройка, но в някои от решенията ни стана ясно, че базата са 40%, т.е. в крайна сметка някъде около една трета трябва да е числото. Макар, че и нашия председател каза, след като всеки национален парламент има по 4 представители, то минимума за Европейския парламент би бил 27 души. Ако ще бъдат шестима от всеки национален парламент, то трябва да увеличим и процента за Европейския парламент. Не съм съгласен с господин Сариош Волски, че трябва да се превърне в среща на комисиите по външна политика. Просто защото в националните парламенти решаващо влияние имат не председателите на комисии, а лидерите на политическите групи. Още повече, че трябва а, да мислим и за по-малките групировки, опозиционните а, партии които също трябва да участват, защото само тогава ще има смисъл такова едно начинание. Така че нямаме нужда от институционална обосновка. Нека предоставим на самите национални парламенти е, кого да номинират, както и ние. А ФЕД сами си номинираме. Без чуждо влияние. Е, да, entsprechend voranzukommen. Ich habe vielleicht Имам още две бележки възоснова на дискусията. Приемам това, което каза Сариош Волски, че не е правилният път да се включва Козак. Това го приемам. За да няма недоразумение, може би последното изречение на точка трета трябва да се а, заличи че Козак е склонен и така нататък. Не, те смятат, че те са единствените. И Сайрош Волски е напълно прав, че не Козак е правилния път. И още нещо. Пак в точка трета. An agreement където е записано за полското председателство и споразумение с националните парламенти. Тук трябва да напишем между Европейския парламент и националните парламенти. Предполагам, че точно това се има предвид. Не можем да поискаме от националните парламенти да правят нещо помежду си. Това си е тяхна работа. Става въпрос за отношение между Европейския парламент и националните парламенти. И а, е, точно тук ще се обърнем към полското председателство да посредничи. Колега Дав. Uh, yes, uh, I certainly agree with... Да, съгласен съм с Елмар по второто, което той подчерта. Uh, наистина трябва да покажем, че непрекъснато полагаме усилия за подобряване на дейността си, за да постигнем разбирателство между Европейския парламент и националните парламенти. По първата част обаче да залечим това сравнително учтиво а, обращение към Козак, а, не мога да се съгласа с него, защото ми се струва, че няма да е дипломатично. Козак подчерта към края на срещата, че ще проучи а, тези модалности и по-нататък и мисля, че ще е по-дипломатично да го приемем и подчертаем. Колега Брок. Äh, колегата Брок, последно. А, с а, колегата присъствахме от това злощастно заседание в, а, в Будапешта и най-милото, което можем да кажем за Козак е да не казваме нищо. Има редица делегации в Козак, включително и германската делегация и британската делегация, които са на мнение, че след срещата в Будапеща тази организация, това събрание е учредено и то на основата на Козак. А, и ние не трябва да събуждаме или да оставяме впечатление, че е, тук има общи моменти с Козак. И най-добре ще бъде нищо да не казваме по въпроса. Okay, um because, uh, because Elmar... Добре, тъй като Елмар Брок има много повече опит в сравнение с, с мен, тъй като е доста по-възрастен <laughs> от мен, шегува се а, Дав. На... Съгласен съм да остане така финалната клауза. На графика ви Дав от Брок председател, аз не искам да се впускам сега с диску... в дискусии за някакви стари неща. Аз Нека да кажем, че ние имаме опит, не че сме стари. При това положение прекъсваме заседанието до 11 часа, когато ще се проведе заседание на бюрото от 11 до 11 и половина. Вече няма време за внасяне на писмени изменения по докладите, които ще гласуваме след обяд. Устни изменения се приемат все още.